да вземем водеща роля, да сме номер едно. Трябва да продължаваме да се развиваме. Благодаря ви, благодаря, казва председателя. Приключваме с обсъждането на тази точка. Гласуването ще е в сряда, други ден, в 12.30. Нека сега преминем към следващата точка от дневния ни ред. Това е докладът на Морейра, свързан с спешното въвеждане на автономни търговски преференции по отношение на Пакистан. Докладчикът ще открие дебата. Имате 4 минути. Обригадо, сера президент. Благодаря, госпожа председател. Дами и господа, този дебат не е дебат а, написан, а, изнете този доклад не е написан от мен, аз съм а, тук, а, тъй като замествам а, докладчика, който първоначално се занимаваше с доклада и като председател на комисията, занимаваща се с тези въпроси, поех доклада от него. Това означава, че аз съм докладчик с известни ограничения. тъй като ми се наложи да поема доклада, въпреки на обичайните обстоятелства. Става дума за въвеждането на автономни търговски преференции на Пакистан. Това проистича от речение на съвета а, а, с предложение да се направи пред... с предложение към парламента. Тук става дума за преференции, които не са съвместими с правилото за дискриминацията на Световната търговска организация. Е необходимо предварително да се изиска дерогация от ЗТО, за да може такива търговски преференции да бъдат въведени. Независимо от това, обаче, комисията направи своето предложение пред парламента и комисията, която е чест да председателствам Комисията по международна търговия. Обсъди предложението, гласува по доклада и в момента разполагате с резултата от нашата работа. Темата се оказа доста спорна в моята комисия, защото нямаше съгласие дали е добре да се използват търговски преференции като начин на подкрепа на, за трета страна във връзка с форс-мажорни обстоятелства. И освен това, друг важен въпрос беше, ако се въвеждат такива преференции, колко а, дълго да действате и да има ли условия. Мнозинството гласува за предоставяне на търговски преференции, но прие и множество изменения, кои имат, които имат за цел да ограничат въздействието на търговските преференции, дадени на Пакистан, като това включва и предпазна клауза, а именно ако вносът се увеличи твърде бързо, тогава ще има намаление на преференциите, отразяващи се на митата. Също времено има и условия към Пакистан да не намалява своите ограничения върху износа на суровини. Това е резултатът от нашата работа. Чакаме да видим какво ще стане с дерогацията от СТО. Не се знае кога ще бъде поискана тази дерогация и дали ще бъде получена. При всички положения този е, доклад е отлична възможност е, за очертаване на възможностите и границите на използването на търговски преференции в спешни ситуации за страни като Пакистан. Има обаче и опасност, тук опасност да създадем един прецедент, който може да стане източник на злоупотреби с търговските преференции за политически цели. И може би за това този тип преференции трябва да се използват в много по- дългосрочен план и, план и по обективна Председателката. Благодаря, господин Мореле. Давам думата на комисаря Крус, която замества комисаря Дехухт. Той ще се присъедини към нас на края на дебата. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Днес обсъждаме законодателно предложение за спешни автономни търговски преференции за Пакистан. Това беше предложение на комисията по изрично искане на Европейския съвет незабавно след наводненията, от които пострада Пакистан през лятото миналата година. Тези наводнения доведоха до катастрофални последици за страната и за народна Пакистан. Благодаря на докладчика и на комисията Инта за усърната им работа Предложенията на комисията цели да се въведат едностранни мерки по временно прекратяване на вносни мита за 75 групи продукти, внасени от Пакистан. Това освобождава от мита около 25% от вноса на Пакистан в Европейския съвет. Предлага се срокът на действието на тези мерки да бъде две години с възможно продължаване. Европейският съюз е наясно, че подобни отстъпки, особено в такива чувствителни сектори като текстилния, може да повлияе върху европейската промишленост. За това ние гарантирахме спазването на баланса между потребностите на Пакистан и интересите на нашата собствена промишленост и други държави доставчици. Ограничен е броят на продуктите, които са избрани либерализирането на особено чувствителните продукти ще бъде с ограничен срок. Междувременно ние също така поискахме от Световната търговска организация да ни позволи да направим изключение от правилата на СТО, така че да можем да приложим предлаганите мерки. Приложим предлаганите мерки. Както знаете, ние обсъждаме този въпрос и с други държави членки на СТО и очакваме, че скоро ще стигнем до решение. Ние видяхме колко хора са загубили своя поминък. Може би ние не винаги си спомняме за това, но ние знаем колко струваха тези наводнения, както от гледна точка на човешкия живот, така и от гледна точка на економическите последици. Разбира се, нашите мерки не са изолирани. Те допълват значителната хуманитарна помощ и помощ за развитието в размер на 480 милиона евро, които бяха безвъзместно предоставени от Европейския съюз на Пакистан. Обаче са необходими амбициозни мерки за устойчиво економическо възстановяване на Пакистан. И те трябва да бъдат част от нашата средносрочна реакция на това безпредседентно природно бедствие. Затова се надявам, че Европейският парламент ще подкрепи предложението на комисията. Сега бих искала да спра на някои от предложените изменения. Няма да говоря подробно за всички тях, но бих искала да се спра на най-важните. Знам, че има искания за предоставяне на автономни търговски преференции, така че те да бъдат обвързани с спазването от страна на Пакистан на определени основополагащи принципи. С уважение се отнасям към вашите съображения и вие сте прави, че човешките права са неотменна част от нашите дългосрочни отношения с Пакистан. Обаче, предвид самия характер на освобождаването от правилата на СТО, комисията смята, че поставянето на подобни условия няма да бъде уместно. Нашия диалог за човешките права в рамките на нашия диалог за партньорство, в рамките на партньорството за споразумение, в рамките на споразумението за партньорство и сътрудничество с Пакистан, цели Пакистан да не нарушава човешките права, но също така ние поставяме изискване Пакистан да въведе мерки с равностоен ефект, защото ако Пакистан въведе мита за продукти от Европейския съюз, това ще означава, че ние ще отменим нашите мерки за подпомагане на търговията. Също така ние изискваме всички предприемани мерки да отговарят на международните задължения на Пакистан. Освен това има въведен механизъм, който позволява да се наложат ограничения за обема на внос от Пакистан. Освен това смятам, че преференциите трябва да бъдат спрени при всички продукти, които създават сериозни затруднения за европейските производители. Например, това могат да бъдат продукти, които пряко или непряко се конкурират с съответните продукти, произвеждани в Европейския съюз. Също така ние изискваме отчетност на всеки три месеца. И накрая отбелязвам, че има изисквания за ограничаване на време траянето на търговските преференции в рамките на една година. Смятам, че това ще създаде много проблеми. Първоначално комисията предложи да се прилагат изключителни мерки в рамките на три години. В компромисното предложение на съвета се говореше за ограничаване на този срок до две години. Обаче, по голямото скъсяване на срока, просто ще размие действието на предлаганите мерки и те ще станат безсмислени. Също така искам да посоча, че компромисът със съвета от 10 ноември беше свързан с това, че бяха въведени тарифни квоти за редица текстилни продукти – вместо да има пълна либерализация. Обаче това не е отразено в измененията от Европейския парламент. В резултат от консултациите с членките на СТО, може би ще има повече продукти, които ще бъдат предмет на тарифни квоти. Освобождаването от правилата на СТО ще има последици тъй като предлагания регламент ще трябва да отразява това, което ще бъде освободено от правилата на СТО. Също така искам да кажа, че комисията ще извърши оценка на въздействието на предлаганите мерки и тази оценка на въздействието ще бъде представена на парламента и на съвета. И за това не трябва да се ограничава срокът на действие на предлагания правен акт. Комисията е готова да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент, за да може това предложение да бъде прието. То показва решимостта на Европейския съюз да действа отговорно спрямо страните, които имат потребност от такава помощ. Господин Преда за две минути. E Благодаря, господин председател. Ние обсъждаме доклада Морер. Искам да подчертая в тази връзка, че той е много важен, особено като си има предвид времето, в което се обсъжда той. И това време е свързано и с момента, в който СТО обсъжда освобождаване от определени правила. Европейския съюз трябва да покаже, решителност и а, да продължи действията, свързани с първоначално с предоставяне на хуманитарна помощ, сега с последващи мерки, които да спомогнат за съживяването на а, економиката в Пакистан. Да, разбира се, имаме нужда от време. Има а, нужда от време, докато се водят тези преговори, се стигне до споразумение. Едно е ясно. Имаме нужда от е, стабилност в е, Пакистан, за това, че той няма е, да бъде обхванат от екстремистски групировки. Комитета по търговия взе предвид нашето мнение. Имаше няколко въпроса, които се считат за много важни от Комисията по външни работи. На първо място трябва да запазим връзката между тези търговски мерки и от друга страна социалните права, трудовите права и други. Не трябва да забравяме човешките права, които са основополагаш елемент във всички споразумения между Европейския съюз и Пакистан. Тези търговки, търговски а, преференции а, трябва а, да бъдат обвързани с, с спазването на човешките права. Комисията трябва да следи изпълнението и последиците от тези мерки. Какво ще е въздействието на тези мерки върху бюджета и върху държавата. Сега Господин Каспари, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ситуацията в Пакистан месеци след наводненията там все още е лоша. Правилни бяха действията на Европейския съюз, свързани с приемането на редица пакети от мерки. В началото Комисията предложи да се прилагат инструменти за краткосрочна помощ. Тези мерки бяха прияти под натиска на съвета. И нашият върховен представител дойде тук в парламента и ни обясни защо Външната търговия трябва да обхваща точно такива краткосрочни мерки. Може би ще може тя да ни убеди, че това е най-добрият начин с краткосрочни търговски мерки да се постигне добър резултат. В комисията беше изготвен един пакет, който беше прият с голямо мнозинство. И Смятам, че чрез взетото решение ще се избегне данъчното бреме. През последните а, дни говорихме с представители на правителството. Също от а, медиите разбрахме кои се крият на, в а, Пакистан, което не направи добро впечатление. СТО заседава в момента и как, какви ще са решенията на организацията трябва да изчакаме. Ние ще гласуваме в следващите дни доклада. Ще очакваме и решенията от заседанието на СТО и да видим дали нашия пакет ще бъде одобрен. Следващия оратор. Депутати, сеньор комисарио. Господин председател, госпожо комисар, дами и господа. Честно казано, не разбираме защо едно мнозинство в Комисията по международна търговия искаше е, задължително този е, дебат е, да стигне до пленарна зала, за да се върне след това в комисията. И двете решения са погрешни, но нека да говорим по същество. Напълно се съгласна с казаното от председателя на комисията Витал Морейра в този сложен свят, в който виждаме огромни трагедии, би било ужасен прецедент една, едно хуманитарно бедствие да се превърне в причина за промяна, промяна на търговската политика. Е, това може да има ужасяващи последици е, за баланса на търговията и да доведе до още по-големи е, трудности за развиващите се страни в крайна сметка е, търговските е, преференции не могат да бъдат заместител за, на помощта за развитие. Тези преференции няма да помогнат на хората, които са пострадали от наводнението от преди една година. По-скоро е, ще се отразят сериозно върху текстилната индустрия в Европа. Трябва да вземем предвид и други обстоятелства. Всички знаем, че освен солидарността към хората, страдащи от последиците на наводненията в Пакистан, е, едно друго изтъкнато основание е, тук е да се подкрепи Пакистан в неговата борба срещу тероризма. Връзките обаче между Пакистан и Алкаида показват колко ненадежна е тази страна. Трябва и това да се вземе предвид и, и въпросите, свързани с правата на човека. Председателят, господин да има думата от името на либералите. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, дами и господа. Има нещо по-грешно в дебата, който в момента се провежда за събитие, което се случи през миналото лято. Наводнението остави много хора без дом, 30% от страната са били опустошени. Не споделя мнението на социалистите, току-що огласен от господин Суста. Ние се стремим да установим кои инструменти могат да се използват, за да се подпомогне Пакистан. Ние не сме доволни от това, че не успяхме да постигнем достатъчно помощ, но ние имаме нужда от един по-зрял подход към търговската ни политика и става дума и за политиката, и за човешкото отношение. Търговската политика трябва да подпомага хората, които са в беда. Тази мерка представлява един пакет, който трябва да бъде предмет на един балансиран дебат. Комисията Инте извърши много добра работа. Групата Алте подкрепя изменението 37, което предвижда въвеждането на предпазна клауза. Но Разбира се, ние всички знаем, че времената не са добри за Пакистан. Твърде много хора не поемат своята отговорност. И ние бихме искали Индия да преразгледа своята позиция в СТО. Бихме искали Индия да покаже добросъседско отношение. Ние видяхме, че Пакистан не реагира адекватно след терористичните актове в Мумбай, но независимо от това, време е да се започне с установяване на добри отношения между Индия, и Пакистан и мисля, че важно е да се провеждат двустранни срещи между Пакистан и Индия. Ние се радваме, че вече има положителни сигнали. Бяхме свидетели и на крикетната дипломация, но все още няма сериозни резултати. Разбира се, СТО на последната си междупарламентарна асамблея в Женева – реши, че е необходимо да се предприемат спешни мерки, за да се подпомогна държави пострадали от природни бедствия. И ние поставихме също така това искане по време на тази междупарламентарна асамблея. Председателят от името на консерваторите господин Карим. Господин председател, уважаеми колеги. Едно ужасяващо природно бедствие засегна Пакистан, най-лошото до сега в историята. Комисар Кюргиева беше там на място и когато се срещна с господин Йогаселани, Юга Селани, аз обсъдих реакцията на правителството на Пакистан. Имаше нужда от нови решения, нови решения за предоставяне на помощ. Отговорът, решението беше нови търговски условия, свързани с прилагането на краткосрочни мерки. Е, Знаем, че колегите в рамките на комисията работиха много усърно за, изготвя, за изготвянето на един приемлив пакет, едно приемливо решение. И а, е, този пакет а, е, обхваща нашето първоначално намерение и нашите първоначални реакции. Е, също така имаше възражения, свързани с е, нашето предложение на европейско ниво. Индия казва, че а, това не трябва да бъде включено в споразумението за свободна търговия между Индия и Европейския съюз. Това е така, вярно е. Но от друга страна има искане за облегчаване на, търг... на вноса директно от Пакистан. Това е нещо, което трябва да се преосмисли. Ние имаме гаранция, дадена ни от комисар за извършването на годишна оценка на въздействието. Аз съм тук, който е оцелял от нападението в Бомбай. Знам за какво става въпрос там. И ето защо ви моля да подкрепите предложението на комисията. Благодаря ви, колеги, каза председателя. Вие всички превишихте, време, превишихте времето си. Моля ви, придържайте се към времето ви за изказване. Господин Тейлър. Uh, Благодаря, господин председател. И аз, както и много други колеги тук в парламента, действително съчувствам на хората засегнати от тези ужасяващи наводнения в Пакистан. И по време на наводненията им съчувствах и сега им съчувствам, обаче също времено виждам, че няма достатъчно политическа воля, корпоративните интереси се намесват и Световната търговска организация отлага и отлага. Нови е, предложения значително разводняват предложенията, направени от комисията. Вече се спомена а, ограничението на времето на действие на преференциите от 3 до 1 година. Така Пакистан няма да има възможност да промени митата за този период. И е, ако говорим за а, е, междинни доклади на приложението а, е, за една едногодишна програма, изглежда, че ще трябва да има доклади на всяко три Е нещо, което само увеличава бюрокрацията. Така че много се, радвам, се надявам да, от, да се потвърди изменение 43, е, т.е. да се върне обратно текста в комисията е, за в парламентарната комисия, за да може да се променят нещата и действително да се предложат преференции, които работят е, и СТО. Надявам се, ще задейства най-накрая по един прозрачен и отговорен начин. Крайно време е. Господин Шолц има думата от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Измина е една година, откакто е, населението на Пакистан беше засегнато от природното бедствие там и от наводненията. Скандално е, че преговорите в СТО продължават да се отлагат в времето и всъщност се взима решение за облегчаване на търговията с Пакистан. Добре е да се създаде план Б, така че може да се реагира бързо и да се помогне на пакистанското население. Да има една альтернатива. Може би комисията няма вече идеи и е безпомощна, тъй като среща съпротива от страна на Европейския съвет. Изглежда, че трудните преговори в СТО се използват като алиби за това да не се предприема нищо. Облегчаването на търговските условия в областта на производство на текстил и облекото са необходими. А, такива облегчени условия са предоставени на Бангладеш и други а, държави. И също тези облегчени условия са свързани и обвързани с спазването на социални и трудови стандарти. Не можем да Очакваме пълно съгласие, когато искаме да помогнем на Пакистан за сметка на други държави. Моят извод е следния. Предоставете пряка помощ за възстановяването на, държа... на държавата, вместо да се загубят преговорите в Женева Европейските граждани имат доверие в нас и ние трябва да оправдаем това доверие и да не плащаме прекалено висока политическа цена. Господин Моргант има думата от е, името на Европа на свободата и демокрацията. Господин председател, дами и господа, този доклад е неприемлив. Добре е, съм информиран за ужасяващите наводнения и смятам, че е необходимо да се помогне на Пакистан. Европейския съюз вече предостави близо половин милиард евро. И този нов опит за предоставяне на помощ на практика е абсурден, защото се съсредоточава върху, върху текстилната индустрия, която е основна на промишленост в Пакистан, а също времено е унищожена от нелоялна конкуренция на европейска територия. Така че е, не е подходящо по такъв начин да се действа. Е, беше спомената Индия, историческия враг на Пакистан, която е, е готова да приеме дерогация в СТО. Разбира се, те няма да го направят и така без нищо. Ще поискат от Европейския съюз някои концесии, концесии отстъпки в замяна. А, но този а, тип мерки всъщност представляват неоколониализъм. Благодаря от името на независимите господин Мелцер. Миналата година северо-западната част на Пакистана пострада от ужасяващо наводнение, което разруши голяма част от страната. И сега ние предлагаме преференциални търговски мерки на Пакистан. При положение, че това е развиваща се страна, ние и предоставяме специални предимства. Но не трябва да се подаваме на иллюзии. Търговските преференции няма да спрат надигането на глава от страна на терористи в тази държава, която притежава и атомно оръжие. САЩ не успяха в тази задача. Ликвидирането на Бин Ладен от страна на САЩ поставя редица неудобни въпроси. Дори и ръководството на Пакистан да е знаело за факта, че Бин Ладен присъства в страната, има много други проблеми, свързани с суверенитета на държавата, проистичащи от операцията, извършена от САЩ. Той е трябвало да бъде изправен на съд. Сега, господин Рангел, благодаря, господин председател, господин комисар, господин докладчик. Първо искам да поздравя колегата ни от НП, господин Давид, който не може да присъства тук в момента, за добре извършената от него работа. Ние винаги казваме, че наш морален, морален ангажимент е да подкрепяме жертвите на наводнението в Пакистан. Затова е важно да предприем всички мерки, свързани с традиционната хуманитарна помощ. Дори ние смятаме, че трябва да подпомогнем да се стабилизира ситуацията на милионите хора, пострадали от наводнението в Пакистан. Обаче не можем да съгласим с това, че търговската политика на Европейския съюз се разглежда като един подходящ инструмент за хуманитарна помощ. Това ще доведе до много неприятни последици. Това ще означава, че Европейският съюз, особено страните в южната му част, страните, в които има развита текстилна промишленост и страни, които са пострадали от не безпредседентна финансова криза ще пострадат още повече. Освен това, Европейският съюз като най-голям търговски блок в света предлага преференции на Пакистан и това може да доведе до сериозни неравновесия в глобалната търговия. В светлината на тези две съображения предлагането на подобни мерки и сложността на 18-те месеца сложни търговски преговори посочват, че че в сегашната му форма проекторегламентът не е успешен. Той не показва солидарност с Пакистан. Ние просто смятаме, че хуманитарната помощ трябва да се оказва по подходящ начин. Е, информе... Госпожа Беррея, благодарим много, господин председател. Господин комисар, този доклад на Европейския парламент бе доста сложен, защото а, трябва да се призове се той за а, дерогация. Ясно е, че е необходимо да се помогне на Пакистан. Също времено обаче, ако говорим за търговски преференции, трябва да се вземат предвид и потребностите на европейската промишленост в Валенция, в Испания. Текстилната промишленост понесе много тежко ударите на кризата. И в този доклад става ясно, че е, някои въпроси, които могат да се разгледат в рамките на световната търговия, не могат същевременно да се подлагат на спешни е, промени. И така, нека е, да не забравяме как може да се отрази всичко това на европейската економика особено що се отнася до чувствителните отрасли и а, е, може да има проблеми във връзка с сроковете в СЕТЕЛ. Така че мисля, че е неприемливо е, да се а, е, подкрепи това предложение. Ще гласувам против. Господин Ферейра. Благодаря ви. Този проекто регламент отново ни поставя в ситуация, в която виждаме, че комисията проявява лицемерие. Лицемерие да се въвеждат принципите на хуманитарна помощ в нещо, което се отнася до чисто търговски въпроси в двустранните отношения. Вие използвате природното бедствие, от което пострада Пакистан, за да угодите на някои големи економически групировки в някои определени държави членки. Цялата идея е да се предоставят търговски отстъпки, която, които да помагат на основните европейски вносители на продукти. В момента виждаме един опит да се подсласти горчивото хапче с предпазни мерки – Самият доклад признава, че целта на тези отстъпки ще засегне неблагоприятно текстилната промишленост, която вече достатъчно пострада от либерализирането на световната търговия. Текстилната промишленост е съсредоточена в региони, в които има висока безработица и социална изолация – и има региони в държави като Португалия, които страдат сериозно от економическата криза и които ще пострадат още повече от неправомерните действия на Европейския съюз и Международния валутен фонд. Португалия прие резолюция срещу това предложение за търговски отстъпки. Комисията не ни предлага възможности за укрепване на нашата промишленост и създаване на работни места. Господин Бизото. Уважаеми колеги, ние обсъждаме днес един регламент. Става въпрос за солидарността. Но това е малко криво разбрано, защото всякакви мерки ще бъдат в ущърп на нашите граждани. В Италия съответните сектори се характеризират с високо качество, а в същото време говорим за подпомагане на Пакистан, Индия и други държави, в които хората работят при неравностойни условия и заплащането е лошо. Беше спомената тук и ролята на СТО и какво смята организацията за тези търговски мерки. Не трябва да се действа срещу гражданите и срещу промишлеността. Надявам се, че регламентът ще бъде отхвърлен по време на гласуването. Господин Папастамкус. Профанос και υποστηρίζω την Благодаря много, господин председател. Да, разбира се. Трябва да се предоставя европейска хуманитарна помощ, до толкова доколкото това е възможно. Уважавам решението на комисията да се опита да предложи помощ под формата на автономни търговски преференции за Пакистан. Не мога обаче да се съглася с предложението на комисията, което изисква тъжеста да бъде поета от два основни отрасъла в Европа, именно текстилната промишленост и биоетанола. Не забравяйте, че във връзка с либерализацията в рамките на СТО, текстилната промишленост от години вече е под много тежки удари в Европа. Аз бях представител на Наоса, една, един регион, където а, безработицата е една от най-високите в Европа и всичко това се държи на либерализацията на текстилната промишленост. Що се отнася до биоетанола, има много инвестиции, които се е, наливат там. Нека да не забравяме, че точно тези два отрасъла в Пакистан са особено конкурентно способни. Освен това, преференциите, за които говорим, не са обвързани с каквито и да било условия, а това би било различно, би имало условия, ако Пакистан попаднаше в групата по общата система за преференции плюс. Така че имам известни съмнения доколко всичко това би било добре и за Пакистан. И така, нека да направим а, отстъпки, но за някои други а, отрасли. А, защо трябва точно текстилната индустрия да поеме тежестта? Трябва да има и ограничение в срока, трябва ни и клауза за... и предпазна клауза. Господин Ланге. Господин председател, господин комисарио, колеги, ние сме всички сме убедени в това, че трябва да помогнем на хората в Пакистан, но инструментът е неправилен по три причини. На първо място, въобще не е доказано, че тези улеснени търговски условия ще са от полза на хората, засегнати от катастрофата. Има региони в Пакистан, в които и економиката е нараснала през следната година и всъщност те получават помощ, което е неправилно. На следващо място. Не мога да разбера защо една страна, която се придържа към ОСП, която не се придържа към стандартите, свързани с екологичните условия и трудовите условия съгласно ОСБ, плюс, ще получи търговски облегчения. На следващо място това не е един солидарен подход, защото Европа едностранно се насочва върху определени сектори, определени държави. Ако а, правим нещо, то трябва да сме солидарни към всички а, държави, към всички страни и така да се предостави пряка помощ, която а, да е а, в полза на директно засегнатите от наводнението. Господин Зелевски, господин председател, ясно е, че трябва да проявим съчувствие когато има такива бедствия и се радвам, че Европейския съюз реагира бързо и предостави хуманитарна помощ. Бъдещето на Пакистан е важно и за е, Европа, и за целия свят. Е, Пакистан е важна страна, що се отнася до борбата срещу тероризма. Също времено тя е страна на происход е, за големи иммиграционни вълни към Европейския съюз. За съжаление обаче Европейския съюз все още не е развил каквито да било ясни идеи за своите отношения с Пакистан в стратегически план. Комисията прави предложение за преференции, но това предложение няма да помогне на жертвите от наводненията, нито ще помогне на страната да се развие. Европейския съюз има две основни посоки, в които работи заедно с Пакистан. Първо борбата на тероризма и второ економическото развитие на Пакистан. Нещо, което трябва да се насръчи и чрез е, твърдо установяване на върховенство на закона. Затова трябва да се представи економическо сътрудничество, но под определени условия. Ако Пакистан би искал по-близки отношения с Европейския съюз, тогава трябва да докаже готовността си да сътрудничи на Европейския съюз в борбата срещу тероризма и в осигуряване на върховенство на закона. Не е допустимо предложението да се ограничава а, само до определени отрасли. Затова смятам, че то трябва да се отхвърли и госпожа Аштън трябва да представи пълен подробен план с условия за сътрудничество с Пакистан. Господин Мартин. Благодаря, господин председател. Преди 18 месеца съветът предложи всеобхватен пакет от мерки за подпомагане на Пакистан. Съжалявам, че все още го обсъждаме, вместо да го изпълняваме. Има разлика между безвъзмезната помощ, която се предлага в пакета. Обаче идеята на пакет от търговски мерки е насочен към това да се подпомогне Пакистан да възстанови, да построи наново фабрики, които са били пометени от наводнението. Центърът на текстилната промишленост в Пакистан се намира в наводнения регион, в региона пострадал от наводнения. По този начин ще може да се изгради на ново текстилната промишленост в Пакистан и по този начин ще се гарантира пазар за тези продукти. Подкрепям идеята да има предпазна клауза, но да се прави това за една година означава, че по-добре нищо да не правим, защото една година няма да подпомогне Пакистан да направи необходимите инвестиции. Съжалявам, че Индия не подкрепи подобни мерки в рамките на СТО, но както каза господин Риналди, криканата дипломация, дипломация може и да помогне. Индия трябва да разбере, че помощта на Пакистан помага и на сигурността в региона, тъй като по този начин Пакистан ще има възможност за работни места и за инвестиции. Преминаваме към процедура за спонтанни изказвания. Госпожа Заборска. Е Благодаря, господин председателю. Виждам, че това е един въпрос, който ни разединява. Въпреки това, искам да кажа, че независимо от казаното до сега. Аз подкрепям предложението на съвета. Аз съм член на комисията ДЕВЕ и по този повод също смятам, както и комисията, че има нужда от помощ, като се предостави на Пакистан. Помощта, предоставена до сега, не е достатъчна трябва да позволим на хората да могат да си помогнат и сами. Аз съм убедена, че този първоначален период, свързан с премахване на митническите ограничения, ще е от полза на страната за нейното економическо възстановяване. Ако има, някакви, ако има някаква заплаха за текстилната промишленост в Европа, това е Китай, а не Пакистан așa cum au spus unii din colegii noștri, ați observat... Господин Чуташ, благодаря, господин председател. Както казаха някои от колегите, които вече се изказаха по въпроса, тези специални търговски преференции, които са, се обсъждат за Пакистан, всъщност няма да са най-доброто решение за предоставяне на помощ за хората най-засегнати от наводненията в Пакистан. А, не мисля, че този тип решения са най-добри за бедствия и не мисля, че търговските преференции на практика успяват да достигнат до най-засегнатите хора в а, съответните страни. Смятам, че европейските политики трябва да са свързани една с друга. И когато се предоставя помощ на дадена страна, а то се прави не само по прагматични причини, а и за солидарност. Господин Танък. Наистина всички бяхме шокирани от това, което видяхме като последици от наводненията. И Европейският съюз правилно реши да подпомогне милионите пакистанци пострадали от бедствието. Хуманитарната помощ трябва да се предоставя без каквито и да било политически условия. Обаче предлаганите търговски мерки са противоречиви. Самото присъствие на Осама Бин Ладен показа за пореден път, двусмисленият подход на Пакистан към борбата срещу тероризма. Лично аз съм загрижена това, че предлаганите търговски преференции ще подпомогнат пакистанското правителство. Освен това, се опасявам от това, че демократична Бангладеш също пострадала от наводнението, ще пострада от изкривяването на условията на конкуренцията, особено в текстилния сектор – ние трябва да сме много предпазливи, когато разглеждаме това предложение с, оглед на конкретната ситуация. Следващи оратор, моля. Благодаря, господин председател, господин комисарио. Този проекто е, е, регламент обхваща до голяма степен текстилната промишленост. Това не подлежи и на обсъждането. Облегчените условия трябва да са свързани с запазване, опазване на човешките права. Тук имам предвид религиозните малцинства и жените има екстремизъм, който се разпространява в, поли, палес, в, извинете, в Пакистан във всички обществени слове, дори и сред а, студентите. Европейския съюз не може просто така да предостави търговски облегчения, а при други важни а, въпроси просто да си затваря очите. А, не сме ви отказали да вземете думата, но просто трябва на време да вдигате ръка. Госпожа Ламбер. Благодаря, председателя. Говоря като председател на делегацията за Пакистан и трябва да ви кажа, че тук видяхме крокодилски сълзи е, от хора, изразяващи гледни точки, които обикновено са съвсем различни от тези изложени тази вечер. Изглежда, че все се борим да не бъдат засегнати да не бъде засегнат и износа. действително текстилният продукт е основен на производство на Пакистан и именно заради това се предоставят такива преференции. Разговаряхме с хората в Пакистан, говорихме с депутатите там и разбрахме от тях, че всъщност тези мерки могат да повлияят съвсем пряко на положението в техните региони. Така че трябва да има предвид какво може да се служи, ако не подкрепим това предложение. Господин Дахухт името, има думата от името на комисията. Uh, Благодаря, господин председател. Първо, искам да се извиня за това, че не можех да присъствам в самото начало на дебата. Току-що пристигнах от Брюксел със самолет и вие изпреварихте графика си, което разбира се е много похвално, но означаваше, че аз пристигнах малко късно за дебата. С внимание слушах всички изказвания, направени по повод на този доклад, бих искал да се спра на два аспекта. Първо, ние не обсъждаме споразумение за свободна търговия. Като че ли много от изказвания от изказванията изхождаха от предположението, че говорим за споразумение за свободна търговия. Например, проблемът с социалните условия, устойчивостта. Тези съображения не са подходящи тук, защото ние предлагаме законодателство, което е ограничено във времето. Второ, ние не обсъждаме ОСП, ние ще го направим в близко бъдеще и ще има отделна дискусия, кои държави ще бъдат включени в ОСП и кои не. Предложението на комисията се отнася до последиците от наводненията в Пакистан. Срокът на действие на предлагания регламент е две години. Възможно е удължаване с една година, но искам да посоча, че предложението за ограничаване на срока на действие до една година, според мен, наистина – е толкова неефективно, че по-добре е да гласувате изобщо срещу цялото предложение. Защо не сме стигнали до заключение? И защо предстоите първа обсъждане година и половина след самото наводнение? Първо, защото ние веднага поискахме дерогация от страна на СТО, но там се сблъскахме с сериозни проблеми, особено от страна на съседните на Пакистан държави. Мисля си, че няма нужда да посочвам кои са те, но така или иначе мисля си, че ние се движим в правилната посока и в следващите няколко седмици ще видим какви са последиците от скорошните събития в Пакистан но ние сме в ръцете на СТО, дали ще получим освобождаване от правилата на СТО и това освобождаване е предмет на единодушно решение. Ние не можем да налагаме нищо на СТО, ние просто можем да се надяваме на това, че ние ще получим това освобождаване. Също така искам да кажа, че не работя както каза един от преждеговорившите в сферата, в която се леят крокодил, крокодилски сълзи. Това, което се казва тази вечер, не е задължително изцяло да съвпада с това, което е било казано в миналото. И това не е само защото изтече определено време, но и също защото ние чакаме освобождаване от страна на СТО от нейните правила. В самото начало ние искахме колко се може повече да подпомогнем хората, пострадали от наводнението и ние, разбира се, предимно говорихме за хуманитарна помощ. Разбира се, ние предоставихме хуманитарна помощ в размер на над 280 милиона евро. И ние отчетохме проблемите, които могат да бъдат причинени на европейската текстилна промишленост и производството на етанол. Има предложена предпазна клауза, която според мен е достатъчна за решаване на възможни проблеми в бъдеще. Така че мисля си, че нещата са ясни. Вие сте или за, или против това предложението. Комисията е за това предложение. И мисля се, че от гледна точка на економическото развитие на Пакистан и от гледна точка на проблемите с сигурността, които несъмнено са свързани с Пакистан и от тези две гледни точки ще бъде голяма грешка Европейският парламент да не поеме своята отговорност и да не гласува за този доклад. Председателят, благодаря ви. Господин Морево, докладчика за две минути. Благодаря, господин председателю. Добре дошъл и на комисаря Дегохт. Да, разбираме, че понякога се възпрепятствате по-късно, но все пак ви изразихте мнението на комисията. Искам да направя две бележки към казаното до тук. Тази дискусия показа, че има разделение в парламента по тази тема, както разбира се има разнопосочни мнения и в комисията по външна търговия. Европейската комисия изготви предложения и някои от тях не са много целесъобразни и не изразяват и до голяма степен мнението на парламента. Комисията по външна търговия не може да бъде обвинявана за това, че се е опитала да блокира а, процеса. Знаем, че такът преговори в рамките на СТО по една тема, която не може да бъде доразвита, защото липсва освобождаване от правилата на СЕТО. Трябва да се вземат предвид и редица изменения, включително и тези направени от комисията. Комисията е изготвила свое предложение също така в рамките на законодателната инициатива. Бяха споменати и освобождаване, беше споменато освобождаването от правилата на СЕТЕЛ, но всъщност предложението на комисията отговаря на предложението на парламента и на съвета. Много пречки съществуваха, но като вземем предвид измененията на комисията и на съвета, може би ще стигнем до единодушие. Благодаря, уважаеми колеги. Следващата точка е устен въпрос към Европейския